Good morning. Hi, it's me. Good morning. Let's... Добро утро. Нека да започнем нашата работа. Добре дошли на нашето заседание тази сутрин. Не са всички политически партии представени все още. Има закъснения на влака, но съжалявам, не мога да го взема предвид. Пета точка от дневния ред. Гласуване на доклада за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Давам думата на докладчика преди това. Господин Скайер. Аз съм докладчик в Сянка. Колегите от ГУЕ, ГУЕ двама колеги, предложиха да бъдат зачеркнати всички аспекти, които са свързани с делегираните актове от финансовите правила, да бъдат зачеркнати те. Знаем, че чрез делегираните актове се дава генерално правомощие на комисията но всички параграфи, свързани с делегираните актове, да бъдат зачеркнати и това а, няма да е, е много удачно. Е, затова срещу тези предложения за изменения сме сложили минус. Предлагам всички тези параграфи да бъдат гласувани заедно. Денис Дайон. Of course I can agree with that. Съгласен съм, че предложението за гласуването е блок е удачно, но относно делегираните актове, ние казахме по време на заседанието на координар, координаторите, че е, има нещо такова, но е, не сме го обсъдили по-задълбочено, но аз съм съгласен с гласуването М-блок, председателят. Разбира се, когато говорим за делегираните актове, когато те се предоставят, а, а, ние сме консултирани. Винаги някои а, части са изтеглени напред, свързани с делегираните актове и те са важни. Тези делегирани, които са изтеглени напред, са важни. Това искаме да им придадем по-голяма тежест. Благодаря, госпожо председател. Искам а, две технически бележки да направя. Това, което го каза господин Гайер, изцяло го подкрепям. Това, което той каза, делегираните актове и а, как трябва да гласуваме за измененията, свързани с тях а, именно М-блок. В списъка за гласуване изменение 7 и 36 са, първоначално бяха обозначени като идентични, но след като се допитахме до секретарята на комисията, решихме, че първо ще гласуваме по изменение 36 и след това по изменение 7. И най-накрая за протокола искам да кажа, че поканих три пъти докладчиците в сянка, за да се консултираме и не получих нито веднъж утвърдителен отговор от нито един от докладчиците в сянка. Така че не смятам, че трябва сега да отправяте критика към мен. Защото а, когато докладчикът кани докладчиците в сянка, за да ам, се консултират, мисля, че всеки може да отдели 15 минути от ценното си време. Но това не стана, разбира се, затова искам да кажа, че не, аз не съм виновен. Добре, започваме с гласуването. Това желание за гласуване блок вече е включено в списъка за гласуването. Кой е без карта за гласуване? Да направим ли тест? Край на гласуването. Повече хора са, отколкото е необходимо за гласуването. Още веднъж. Край на гласуването. 20 карти. Има всички. Разполагат с ам, карти за гласуване. Прекрасно. Изменение второ. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 18 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Трето, съвместимо е за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение. Ам, гласуване е блок всички гласувания, всички изменения трябва да гласуват, кой, е- да бъдат гласувани, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 21. Кой е за? Против. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Abstimmung ist geschlossen.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 Amendment 5 ist zurückgezogen. Amendment 26, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Въздържали се, приема се. 27 за, против. Въздържали се, приема се. Това е 28 не е обхванато, за, против. Въздържали се, отхвърля се. 29 и 30 бяха включени в гласуването на блок 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 6 е отеглено, 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте електронно по 35-то. Край на гласуването. Приема се. 34-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 за, против, въздържали се. Не, кой е против? Не, не мога да разбера електронно гласуване, 36-то изменение. Ще му Край на гласуването. Приема се. Седмо отпада. Осмо за против. Въздържали се, приема се. Девето оттеглено. 38 за против. Въздържали се, приема се. 39 е обхванато. 40 за против въздържали се, приема се. 41 и следващите също са обхванати. Преминаваме към Петдесет и първо. Петдесет и първо за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53-то за, против, въздържали се, приема се. 54-то за, против, въздържали се, приема се. 55-то за, против, въздържали се, приема се. 56-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, трябва да проверим. 15 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 16 с устно изменение. Моля, имате думата. Предпочитаме първоначалната формулировка, там където се посочва изключително за малките и средни предприятия. Не приемаме устното изменение, значи отпада устното изменение, гласувам по 16-то изменение, без устното изменение, приема се, 17-то за, против, въздържали се, приема се, първо изменение за, против, въздържали се, приема се и сега по цялото становище в променения му вид. Моля гласувайте електронно гласуване. Край на гласуването. 22 за, 2 против. Благодарим на Томас Дойч. Поздравления за него. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Das ist, ähm, das ist die Освобождаването е отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година, общ бюджет на ЕС, Европейска комисия. Всички документи са в електронен вид на нашата интернет страница. Госпожа Дей е тук сред нас. Добре дошла. Радвам се, че сте тук. Благодаря на комисията и на службите на комисията. Благодаря и на вас в качеството на координатор е, за това, че толкова подробно сте отговорили на всички въпроси. Започваме. Томе е, господин Томе е представител на Сметната палата. Той също е тук. Бихте ли искали да вземете думата? Моля. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички тук в комисията Конт. Този а, път ще представя заключенията на Сметната палата във връзка с бюджета, изпълнението на бюджета на Европейската комисия. The DG responsible for human resources and security. Различни служби бяха проверени за логистика, информатика, човешки ресурси и Центъра за научно-изследователска дейност. Около 6 милиарда са разходите за тези звена. Има проверени са изчисленията за пенсионните плащания на институцията. Включени са в глава първа от годишния доклад. Резултатите посочват, че комисията трябва да подобри събирането на данните и трябва да се подобрят техническите ресурси, които са необходими за изчисляването на пенсионните плащания. Относно административните плащания, 153 транзакции е имало, 98 от тях са свързани с Европейската комисия. Сметната палата установи, че някои от плащанията са свързани с грешки. Не на последно място с Общи изследователски център, с ГД комуникации и отдела за инфраструктура и логистика. По същия начин през предишните години Сметната палата откри слабости, свързани а, с управлението на надбавките, а, а, семейните надбавки и а, защото а, семейното положение на а, служителите не е било актуализирано. Имало е 15 процедури за набиране на персонал и 19 обществени поръчки. Е, в е, тази връзка не са открити някакви сериозни слабости. Както и в предишни години, Сметната палата препоръчва комисията да предприеме допълнителни мерки, за да гарантира, че персонала предоставя а, е, актуални документи за тяхното гражданско състояние. Тези документи трябва да бъдат навременно обработени, така че да бъдат <clears throat> изчислени да, да могат да бъдат изчислени семените надбавки. Благодаря ви за на вашето внимание. Благодаря. Давам ви а, е, думата, госпожо Дей, за да направите вашето изявление. Thank you very much, Madam Chairman, and good morning, everybody. It's a great pleasure for me. Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие отново да присъствам на вашето заседание за обсъждането, което провеждаме ежегодно. Нека накратко се спра върху действията предприяти от комисията за постигането на по-добри резултати в областта на управлението. Както знаете, Установили сме тясно сътрудничество с законодателите, за да заложим ясни цели в нормативната уредба, що се отнася до програмите за разходване на средства до 2020 година. Тези програми следва да бъдат обвързани с целите, които си е поставил Европейският съюз до 2020 година. Една от целите е 20% от бъдещите разходи да бъдат заделени за отчитането на целите в областта на климата във всички области на политиката ни. Поставяме акцента и върху дейности, от които проистичат допълнителни ползи на ниво Европейски съюз. Например, чрез по-високи ефективност и ефикасност. За да постигнем осезаеми резултати, ще ни е необходимо още време. Към момента държавите членки реализират програми по старата многогодишна финансова рамка, т.е. прилагайки старите правила Комисията работи по процедурата на одобряване на новите оперативни програми. За да доведат те до осезаеми резултати, първо ще трябва да започне работа по тях. Надяваме се обаче, че новата ни система за управление на резултатите ще доведе до по-добри резултати. Както знаете, комисията на Юнкер е поела силен ангажимент – за по-добро управление на резултатите. Той бе потвърден от комисар Георгиева. Продължаваме да усъвършенстваме и процедурите си за отчетност. Продължаваме също така да работим по вашите насоки, както и по тези на Европейската сметна палата във връзка с доклада по член 318. Нека накрая заявя, че трябва да се полагат съвместни усилия. Комисията може да направи немалко при определянето на рамката, но трябва да работят и държавите членки, тъй като те отговарят за управлението на 80% от бюджета. Във връзка с това работим за предоставянето на по-добра информация от страна на държавите членки. Благодаря ви, госпожо председател. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси на вашите членове. Благодаря ви. Координаторите ме излъчиха за докладчик, затова сега ще трябва да проявите търпение, да ме изслушате, преди да дам думата на останалите. Запознах се с вашите отговори на нашите въпроси. Въпросите засягат, разбира се, нашия ресор. Що се отнася до показателите за измерването на резултатите по програмата Европа 2020, сте взели решение да не ползвате тези показатели, тъй като според вас целите по тази програма са извън вашите прерогативи. От една страна си поставяме някакви цели, от друга страна изобщо не искаме да знаем дали сме ги постигнали или не и вече не ползваме показателите. Госпожа Георгиева и госпожа Тайсен заявиха спрямо нас, че работят много активно за измерването на постигането на целите. Но защо в бъдеще няма да измерваме резултатите от финансирането със средства на Европейския съюз. През изминалите 10 години опитът ми показва, че постоянно се твърди, че по-добри резултати ще бъдат постигнати през следващия програмен период. Сега разполагаме с показатели, които обаче не желаем да използваме. С други думи, Можем да разглеждаме отделни резултати, но няма да можем да си създадем обща представа за постигнатото. Какво точно ще направите, за да измервате постигането на цели по програмата Европа 2020? Госпожа Дей. Благодаря. Радвам се, че имам възможност да изчистя някои недоразумения. Стратегията Европа 2020 се основава на пет основни цели, поставени на общоевропейско равнище. Има, например, общоевропейска цел за постигането на заетост от 70%, за изкореняването на бедността сред някои прослойки от населението и за борба срещу преждевременното напускане на училище. От друга страна, държавите членки си поставят цели на национално равнище. Комисията следи отблизо за работата по тях. През месеците февруари и март ще излезем с още една серия подробни статистически данни за това докъде са стигнали държавите членки. На ниво комисия отделните генерални дирекции отговарят за последващи действия, както и за политиките, които са необходими за постигането на целите по Европа 2020. Госпожа Тайсен, например, и нейната генерална дирекция, генерална дирекция заетост, работят по действия за постигането на заетост от 70%. Тоест, този генерален директор разработва съответните политики и в годишния си доклад се отчита за тяхното прилагане. Моята генерална дирекция отговаря за цялостната координация. Ние досъвършенствахме своите показатели, така че да се вписват в нашата работа. Вашия, вашата комисия ще може да се запознае с нашия годишен доклад и годишните доклади на всички генерални дирекции. Така ще получите и обща представа. Много важно е да се отчитат нези, които разполагат с правомощия за прилагането на съответните действия. В противен случай им се вменяват правомощия за контрол върху нещо, за което не отговарят. Много ясно е очертано в рамките на програма Европа 2020 за какво отговаря комисията, за какво отговарят държавите членки. Оценката на постигнатите резултати се извършва на всеки две години. През изминалите няколко години бяхме в положение на економическа криза, поради което Европейският съюз не постигна желания напредък, например по отношение на повишаването на заетостта или увеличаването на дела от БВП, за делен за научно-изследователска и развойна дейност. Постигнахме обаче напредък при постигането на целите в областта на образованието. Намаля броят на младите хора без каквито и да било квалификации. Увеличи се броят на онези, които се възползват от възможностите за по-нататъчно образование и обучение. Постигнахме и напредък при понижаването на емисиите на парникови газове, например. Но економическата криза е основната причина за това, че не постигаме напредъка, който би ни се искало да постигаме. Председателката. Добре, тогава в годишния си доклад в бъдеще трябва да включвате една глава, в която да правите оценка на постигнатото до момента. Обобщеният доклад е много важен за нас, тъй като той е и начин за поемане на отговорност от страна на колегиума на комисарите за управлението на бюджета. За информация на новите колеги, за управлението на бюджета отговарят генералните директори, а не комисарите. Но комисарите могат да поемат политическа отговорност за бюджета. В обобщения доклад няма обобщени статистически данни за процента на грешки. Защо? Защото в него се разглеждат само отделни области на действие, в зависимост от информацията, подадена от генералните директори. Затова, когато четем обобщения доклад, ни е много трудно да си създадем общо впечатление. Би ни се искало да усъвършенствате процедурата по изготвяне на годишния обобщен доклад, тъй като той се основава на отделни годишни доклади. Неприятно бях изненадана от това в каква степен тази година са били коригирани данните, подадени от държавите членки за освояването на средства. Важно е, че са били направени тези корекции. Радвам се също така, че придадохте публичност и на механизмите за коригиране. През изминалите години нямаше подобна публичност. Наистина бях много изненадана, тъй като всички ние полагаме съвместни усилия, но една голяма част от информацията не ни се предава, като че ли ни смятат за глупави. А от друга страна можем да вземем решения само възосновата на информация но за жалост информацията, която получавахме през изминалите години е само една пренебрежимо малка част от информацията, която получихме тази година. Като видях колко много информация получихме тази година, се натъжих, защото в миналото смятах, че работим достатъчно щателно. Установих, че в Генерална дирекция разширяване се правят прогнози и възоснова на тези прогнози се изплащат вътрешно средства по проекти. Има проблеми и с възстановяванията. Накратко, въпросът ми е доколко са надежни тази годишните данни. Thank you. I think... Благодаря. Доколкото разбирам сте удовлетворена от излезлия съвсем наскоро наш доклад. Удовлетворена сте от обема информация, която ви е била предоставена. Ние разполагаме с огромни масиви от информация. Не е лесно да се подберат нези блокове, които са най-актуални, най-релевантни. Има проблеми с държавите членки, тъй като понякога има забавения при предоставянето на информация от тяхна страна. Информацията не винаги е точна и надежна. Затова е и трудно да си създадем моментна представа. Трудно е да се знае какъв е процентът на грешки и как той да бъде отчетен при корекциите. За нас е важна защитата на финансовите интереси към края на процеса, а не толкова създаването на моментна представа за определени етапи от него. Можем да предоставим информация, която не само е вярна, що се отнася до фактите, но и дава възможност за сравнение. За това и води много оживена дискусия с Сметната палата за това как точно да измерваме процента на грешки, за това от кой прак нагоре процентът на грешки следва да буди загриженост. Опитваме се да обясним също така, в това число и на медиите, че процентът на грешки не винаги се дължи само на измами. Възможно е обаче грешките да бъдат предизвикани от измами. Възможно е, не е задължително. Доколко са надежни статистическите данни за тази година? Um, we, as you know, we have our internal... Както знаете, имаме и вътрешен одит. И сметната палата също ни аудитира. Има две системи. Данните накрая се подписват от генералния директор и а, се предоставя след това декларация за достоверност на вас и тя е надежна. Ние сме убедени, че данните са надежни, но не можем да ви дадем точно обяснение до какво точно се те и не можем да ги тълкуваме. В въпросниците също се разглежда тази тема. Става дума за тютюна. Споразумението с Филип Морис и неговото удължаване, всъщност това не представлява решение. Мога ли да попитам какво е решението в рамките на комисията, по какви критерии се действа и как изобщо Досегашното споразумение се оценява, кога ще бъде оценено, кога ще получим оценката. Също така ние искаме да дадем нашето мнение, защото е, разбира се, че имаме мнение по това споразумение. Това е, становище от наша страна е, все още не е твърдо, но все пак бихме искали да участваме. Благодаря предварително за отговор. Госпожо председател, ние отговорихме и във въпросника. Решение все още не е взето. Новият комисар е на поста си едва от 3 месеца и не можем да действаме толкова бързо във всеки въпрос, който е поставен на дневен ред. Когато има някакво развитие, ще информираме комисията. Настоящите споразумения с тютюневите компании са били обект на договаряне. Целта е да се ам, противодейства на контрабандата и укриването на данъци. Много привлекателна е идеята да се влеят отново средства в хазните на държавите членки. Когато колегията има възможност да разгледа този въпрос и да реши дали споразуменията трябва да бъдат продължени или подновени, ние ще ви информираме, но до настоящия момент не е взето никакво окончателно решение. Да, обаче ние знахме това предварително. Всъщност, е, какво ще бъде решението? Какви ще бъдат критериите за намиране на това решение? Защото това, което е свързано с контрабандата и борбата срещу нея, не даде много добри резултати, както виждам. Затова е важно да дадете отговор по какви критерии ще се действа. Благодаря. Well, again, when we are prepared... Когато подготвяме ам, дадено решение в комисията, ние оценяваме какви са резултатите от настоящите споразумения търси мнението и на държавите членки, защото споразуменията целят да подобрят техните финансови състояния по отношение на контрабанда и укриването на данъците. Преди да се вземе ново решение, се извършва оценка, но когато бъде взето това решение, ние ще ви уведомим дали комисията е решила да удължи или да не удължи дадено споразумение но до момента няма решение. Очаквам с интерес какво ще бъде това решение, защото нашата комисия се опитва да се запознае с някои документи във връзка с това споразумение. Все още сме в началото. Изпратихме един подробен списък с документи на комисията, които бихме искали да видим. Ние Познаваме тези документи, защото се цитират в други документи, т.е. това са документи, които съществуват, но до сега не сме ги получили. Чуваме, че документите изобщо липсват в комисията, така че ще трябва да се попитат представители на тютюневата промишленост дали съществуват тези документи или не. Може ли да има някакъв проблем при вас във връзка с завеждането на документите и управление на документацията? Доста от документите са публично оповестени. Ако имате списък с документи, които смятате, че ние имаме, но не сме ви предоставили, аз ще проверя как стоят нещата, но много документите са били публично оповестени и много от тях са били предоставени на комисията. Но кажете ми, кои документи все още не сте получили sind, glaube ich, zehn Seiten nur Titel, wenn ich mich. Десет страници само заглавия, доколкото си спомням, съдържа този списък. Аз наистина мога да ви уверя, че тези документи не са достъпни, нито са публични, нито е, поверителни и за това си задаваме въпроса. Защо? И това, което чухме, е, беше защото просто вече ги нямаме. Е, за нас обаче това е важен момент, защото ние ако трябва да оценим до сегашното споразумение и дали има смисъл да се удължава, трябва да разполагаме с тези документи. И ако имаме вашата подкрепа, смятам, че това би било много положително за нас. Искам да се спра на една точка във връзка с Олаф и механизмите за клиринговите къщи, за това са, отговаря генералният секретариат. Това означава, че генералният секретариат е, на комисията разглежда всички случаи, които е, разследва ОЛАФ. Е, обсъждането на тези случаи се нарича клирингхаус. Вие самата е, ръководите клирингхаус е, няма да има никакъв проблем да внесем тези миниц и искам да попитам, можем ли да ги получим и след това при меморандума за разбирателство. Те са публично достъпни, но не са. Би било добре да ги получим и би било добре, ако меморандумите за разбирателство с Олаф Айдок, това е дисциплинарната служба, да ги получим, защото смятаме, че това са неща, по които ние също трябва да вземем решение. Имам още един въпрос във връзка с управлението. Сега е, първия въпрос дали надзорния комитет ще получи тези мини, втория въпрос е, дали тези трима души, които в Генералния секретариат отговарят за а, обработката на случаите на ОЛАФ за предаване на информация. Във вашия годишен доклад се посочват три, петима души, но са трима, колко са сега. И след това имам още един въпрос, а именно ако става дума а, за а, места на пълен работен ден, те а, нищо друго ли не правят по цял ден, освен да разпращат документация и информация. В въпросника Георгиева се посочва, че Олаф е изпратил 36 случая на комисията. Във вашия документ са посочени 100 случаи и въобще как стоят нещата с поверителността. Тези тримата всичко ли знаят, намесват ли се, защото при е, клирингхаус механизмите става съвсем конкретно за работата на Олаф и как Олаф може независимо да разследва, е, ако е, паралелно с това те трябва да обясняват всяка своя стъпка, всяко свое действие на генералния секретарият, който при това положение може сам да води разследването. Много ви моля за пояснение в тази връзка. Thank you very much. I'm happy to... Благодаря. Радвам се, че мога да поясня точно с какво се занимава клиринговата къща или клиринг хаус. ОЛАФ е независим разследващ орган и комисията по никакъв начин не иска да се намесва в работата на ОЛАФ. А целта на клиринга е комисията да набави информация, свързана с дейностите на служители на а, нейни служители. Имаше случай с Евростат, а, имало е случай, който е бил известен с изключение на нас. Случай, който засягаше комисията. Ако Олаф разследва даден случай, който е важен, ам, за комисията, така че е, да знаем ние дали има някакви несъответствия в нашата процедура за упражняване на контрол. Това трябва да става по систематичен начин. Така че моят орган или е, моят отдел, е, правната служба или някой друг отдел да могат да предприемат мерки в случай на някакви нередности необходимо е да се знае какво се случва, за да може комисията да си направи съответните заключения. Информацията е поверителна, която се предоставя. Олаф ни информира, да речем, че има разследване, което тече в момента или се обръща директно, да речем, към моделът, който е засегнат, бюджетния отдел, например, и а, генералният директор също е уведомен а, за това, че е необходимо да се предприемат, например, а, предохранителни мерки, за да не се ощети бюджета. В моя отдел има трима души, които работят на пълно работно време по а, тези въпроси. Информацията трябва да бъде разпределена и тя е поверителна. Относно протокола, а, исках да се запознаете с него, но а, те не са публично оповестени, не са предоставени на надзорния орган, надзорния комитет. Няма разпоредба, която да посочва нещо такова. Както казах, има трима души, които работят на пълно работно време. Сто случая сме разгледали миналата година. Това не са 100 различни случаи, защото един случай може да се разглежда в различно време по различен начин. Това са 100 отделни части от случая, ако мога така да кажа. Е, тези отделни моменти са свързани с това, когато е започнато разследването, когато е периода, за кое, през който това разследване е теко и когато се приключва разследването. И е, тези моменти са отразени в тези 100 случаи, които сме посочили. Благодаря. Редица колеги желаят думата. Започва колегата Тойрър. А, Деянк всъщност първо, извинете. Така, поесете. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа генералния секретар, че ни даде повече информация във връзка с освобождаването от отговорност. Аз бих искал да задам въпрос във връзка с прозрачността. Става дума за въпросите, които са получили писмен отговор. Там става дума за етичния кодекс на комисарите, страница 12, след това страница 15, страница 16 са посветени на прозрачността. Аз мисля, че ние започнахме много добре с новия мандат на комисията и парламента. Това се чу и в изявленията на господин Юнкер, който каза съвсем ясно, че ще иска повече прозрачност в комисията и е взел конкретни мерки в тази връзка. Това следва да се приветства. Европейският парламент тази седмица създаде е, междуведомствената група е, за прозрачност и борба срещу измамите. Това означава по-голям акцент върху тези теми в е, парламента и вече на този фон на тези въпроси беше даден твърде кратък отговор. Искам малко по-подробен отговор във връзка с етичния комодекс за комисарите. Загрижеността, която се свързва с това, се изразява в следното, че има една адхок комисия по етични въпроси. Е, тя теоретично е независима, но практически става дума за служители на комисията, като нейни членове, и това представлява проблем. Дали е, може да има такава независима комисия с е, членове от е, самата комисия? аз не знам дали наистина те са независими. Второ, посочва се, че една такава адхок е, етична комисия ще поеме и задачи на бившите комесари. Искам да попитам има ли конфликти на интереси. Въпросът възниква и последния начин. Какво ще правите с различните жалби, е, да речем, е, по отношение на е, добрата работа на комисарите? Етичната комисия се занимава с това, обаче по какъв начин се вземат решенията от колегиума ли? И третият ми въпрос във връзка с етичния кодекс е следния Смятате ли да правите оценка на ситуацията? Господин Юнкер желая повече прозрачност, повече интегритет, така че аз искам този кодекс да се представи по-подробно. Отговорите тук са твърде непълни. Що се отнася до експертната група, беше зададен въпроса какви указания се следват и това е важно, защото комисията прояви готовност да предостави на парламента тази информация, когато започна бюджетната процедура за 2015 година. Тогава парламентът желаеше да хвърли поглед за разходите за експертните групи, обаче това не, ста... не беше възможно. Комисията не предостави пълна информация за промените в експертната група и гаранциите за равнопоставен състав на тези групи. Това е важно, защото тези експертни групи, е, с тях по три начина се води дискусия. Първо в нашата комисия, след това се изготвя проучване за тях, за експертните групи и когато бъде представено това проучване, ще имаме разискване в комисията. Второ, е, Европейският е, омбудсман в момента изготвя проучване, след няколко месеца ще бъде представено и след това интергрупата, е, която споменах, също ще отдели много внимание на този въпрос. За това е важно ние да действаме в условия на прозрачност, да получим много от е, документите в тази връзка. Реформа на разпоредбите за експертните групи се предвиждаше за тази година, според мен, или за следващата година, обаче твърде малко неща се чуват в тази връзка. Има ли е, в е, момента тенденция към създаване на по-строги правила? И с последния ми въпрос, регистъра за прозрачност, радвам се, че е, ще има предложение за задължителен е, регистр на прозрачността. Има хиляда дефиниции на понятието задължително. Как е, вижда комисията това понятие и как го тълкува? Госпожо генерален секретар, давам ви думата. Um, Госпожа Дей, благодаря. Когато и слушах онова, което казахте за специалната комисия по етични и въпроси. Се очудих, защото тя се състои от независими членове, бивш член на Съда на Европейския съюз, както и двама бивши служители на парламента и комисията. Те извършват дейността си в тази група безвъзмезно За тях въжи етичният кодекс за бивши комисари. Възможно е комисарите да се консултират с тях по етични въпроси, но до сега не са се възползвали от тази възможност. Тази група работи във връзка с бивши комисари. Ако има оплаквания за действащи комисари, то те ще бъдат разгледани от комисията, която може да сезира Олаф, възможно е и въпросът да бъде разгледан от колежа на комисарите. Не мисля, че има особена необходимост да се преразглежда етичният кодекс за комисарите. Всички новоизбрани комисари са подробно информирани за този кодекс и много добре осъзнават какво се изисква от тях по него. Мисля, че ви е предоставена немалко информация за експертната група. Явно просто не е достигнала изцяло до вас. Ще проверя защо. Нека ви изложа промените, които направихме. Излязохме с насоки за конфликтите на интереси, за определението на конфликт на интереси на ниво експертна група. Направихме така, че всички представители в експертната група ясно да заявят дали представляват нечи интерес. Установихме много активно взаимодействие с групата в парламента. В резултат от това преразгледахме целия процес. Ще проверя защо не ви е била предоставена информация. Ще продължим да държим връзка по този въпрос. Регистъра за прозрачност. Комисията заяви, че ще излезе с предложение тази година. В това предложение ще трябва да дадем определение и на понятието задължителен не искам сега да се изказвам изпреварващо. Знам обаче, че заместник-председателят господин Тимерманс възнамерява да проведе разговори с комисията и парламента. Важна част от предложението на комисията ще бъде именно определението на понятието задължителен. Ще трябва да се уреди и достъпът, който ще се предоставя на регистрираните в регистъра субекти в сравнение с онези, които не са регистрирани. Значи необходими са идеи. Е, дайте дефиниция на понятието задължителен. А с заместник председателя Тимърманс аз разговарях също, имах малка дискусия по понятието задължителен и което, ако е задължително, това означава, че парламентът също трябва да участва. Ние сме мандатоносители, а комисарите са служители. Тук има много голяма разлика, така че аз не искам те да бъдат поставени на едно и също равнище, поради което смятам, че ни предстои интересна дискусия. Колегата Тойрър. Да. Госпожо председател, Уважаема колега, аз не разбирам защо а, вие а, имате против депутатите да бъдат на едно и също равнище в финансово отношение с комисарите. Госпожо председател, уважаема госпожо Дей, аз имам два въпроса. Единият въпрос е свързан а, с. А, каталога с списъка от въпроси. Вие сте систематизирали тези въпроси за периода 1 е, януари 31 декември 2013 година. Там е, са посочени броят на служителите, той възлиза на над 500, е, там обаче има и лица на договор, contract agents, е, при изслушването на комисарите ние зададохме критични въпроси във връзка с съотношението между заместник председателите на комисията, които координират различни области на дейност и е, комисарите, които са начало на специализирани ресори и чуваме сега от комисията, че се има предвид следното да сълния секретариат или с други думи комисарите, е, извинете, заместник-председателите, поправя се оратора, е, е, сигнализират, че няма да се намесват без разрешението на ресорния комисар. Можете ли в случая да направите пояснения какво означава в момента генералния секретариат? Каква е неговата специфика? Какво трябва да очакваме? И ако се е, планира е, увеличаване броя на местата означава ли, че на други места в комисията ще има економии? Това е първия въпрос. Втория въпрос е, е свързан с следното. Аз бях докладчик по доклада по собствена инициатива по Performance Based Budgeting и въпросът ми тук е как като генерален секретар на комисията, вие оценявате това предложение да се въведе performance-based budgeting и е, дали генералният секретариат е, играе роля в този проект и ако да, каква? Може би е, бихте могли да кажете нещо в тази връзка. Госпожо генерален секретар, давам ви думата. Благодаря. Господин Тойрер, с право заяви, че предстои да се засили ролята на генералния секретар в рамките на новата организация на комисията. Петима от седмината заместник председатели не отговарят конкретно за генерални дирекции. Ще се увеличим натовареността на генералния секретар, за което ще са необходими повече служители. Плащаме допълнителен данък в размер от 1% всяка година, с което се финансират приоритетите ни. Така увеличихме персонала в Генерална дирекция економика и финанси, например, и в още две други дирекции. Увеличеният брой служители в Генералния, секретар ще се финанс... Генералния секретарят ще се финансира с вътрешни ресурси на комисията. Заместник председателите на комисията ще отговарят за постигането на конкретни резултати по проекти. Те няма да отговарят за конкретни области на политика в рамките на мандата си. Ще извършват конкретни действия. Не е вярно, че нямат достъп до ресорните дирекции. Ще имат възможност за връзка с всички служители на комисията, но това трябва да се осъществява по организиран начин. Генералният секретариат ще влезе в ролята на координатор между заместник-председателите и генералните дирекции. Ние ще отговаряме и за хоризонтален преглед на отделните политики. Генералният секретар отговаря за официалното представяне на комисията на ниво съвет и на ниво парламент. Когато разработваме политиките си, отчитаме и този институционален аспект – Комисията встъпи в длъжност едва преди 3 месеца, така че някои от процедурите, за които говоря, все още са на етап изготвяне. Заместник-председателите, когато това е необходимо, пряко ще влизат във връзка с генералните дирекции в рамките на работата по конкретни проекти. Първият такъв проект е Фондът за стратегически инвестиции. Този проект бе подготвен в условията на активно сътрудничество между заместник-председателите и комисарите. Както виждате, прилагаме нови методи на работа. Надявам се, че те ще допринесат за много по-интегрирани политики, че ще дадат възможност на политическо ниво да се намесваме в разработването на политики на много по-ранен етап в сравнение с миналото заместник-председателите няма да отговарят за рутинната ежедневна работа. Те по-скоро ще имат общ поглед върху отделните политики. А моят отдел ще разполага с повече служители, за да можем да подпомагаме петимата заместник-председатели, които не отговарят конкретно за дирекции. Ние сме част от централните служби на комисията. Отговаряме, работим, извинете, тясно с отделите за управление на бюджета и човешките ресурси, с отдела за аудит и с отдела информационни технологии. Та, по вашия въпрос за бюджетиране основано на резултати. Какво предприемаме в тази област? Опитваме се да отразим и в нея новия начин на работа на комисията, например чрез предоставянето на насоки за генералните дирекции за изготвянето на годишните доклади за дейността им. Извършваме и партньорски проверки на плановете на генералните директори. Ако установим сериозни проблеми с тези планове, можем да изкажем резерви. Много е важно генералните дирекции да изготвят план за действие, за да можем и ние в един момент, например след година, да оттеглим резервите си. Ние като централен орган предоставяме насоки на генералните дирекции – във връзка с установяването на култура, насочена към постигането на резултати. Помагаме им да разберат в какво се състоят проблемите и как да ги преодолеят. Ние отговаряме само за 20% от бюджета на Европейския съюз. За останалите 80% отговарят държавите членки, така че работим и с тях, с оглед по-доброто управление на бюджет. Господин Волган. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа генералния секретар, че се отзова на поканата ни. Благодаря и за отговорите. Имам два въпроса. Първият ми въпрос всъщност бе поставен от господин Де Йонг. Той се отнася до регистъра за прозрачност. Как протича в момента работата по сключването на междуинституционално споразумение? На какъв етап от тази работа се намирате? Какво е становището на съвета към момента? Важно е да се гарантира участие от страна на съвета. Вторият ми въпрос е за Олаф. Всички тук в тази зала Знаем, че има напрежение между Олаф и надзорния му комитет. Постоянно сме били свидетели на такова напрежение в миналото. Разбирам защо не сте склонни да се намесвате в работата на двата органа, най-вече в тази на Олаф. Имате много силни съображения за независимост. Олаф ревниво следи за независимостта си. Каква е връзката между двете структури? Води ли се в момента дискусия между тях? Мисля, че напрежението между двете структури оказва въздействие върху работата им към момента. Благодаря. По първия ви въпрос не мога да кажа нищо конкретно. Окоръжаващ за нас е фактът, че наскоро съветът започна разисквания по въпроса за регистъра за прозрачност. Това може би е знак от негова страна, че възнамерява да участва по-активно. Според съвета, не е вероятно неговите структури да са обект на лобистка дейност и няма повод за загриженост. Това е становището, на което обикновено застава съветът. Същевременно обаче наблюдаваме и промяна на ниво съвет. На комисията би се искало да се сключи междуинституционално споразумение. Към момента действа такова между комисията и парламента. Би ни се искало обаче към него да се присъедини и съветът. Имаме повод да вярваме, че той ще направи това. А що се отнася до отношенията между Олаф и надзорния му комитет, не мисля, че тук следва да се намесва комисията. Надзорният комитет следва да гарантира независимостта на Олаф. Ние в много голяма степен зачитаме независимостта на Олаф, не се месим в дейността му, именно защото действа органът надзорен комитет. Няма повод, според мен, за комисията да се меси. Следващият оратор, колегата Пилински. <clears throat> Uh, Благодаря. Госпожо председател, госпожо генерален секретар, искам да се върна на два въпроса, които бяха засегнати в началото на заседанието, а именно стратегията Европа 2020 и статистическите данни за процента на грешки или измами. В писмените си отговори посочвате, че държавите членки и отделните генерални дирекции на комисията отговарят за изпълнението на стратегията Европа 2020. Но не смятате ли, задавам ви този въпрос, като имам предвид много големия ви опит и много добрата ви обща представа за функционирането на комисията и развитието на Европейския съюз, че констатациите от доклада на комисията от март миналата година, а именно, че в продължение на десетилетия Европейският съюз се е ползвал с репутацията на машина за сближаване – поставят под съмнение изминалите години. През изминалите години тази репутация на Съюза бе накърнена поради економическата криза. В отговорите си заявявате, че функцията на комисията е да насочва, да гарантира координиране. Не би ли трябвало комисията да си постави малко по-амбициозни цели, които надхвърлят рамките на общата координация. Не би ли трябвало да направим критична оценка на постигнатото до тук, да се запитаме какво следва да бъде постигнато през следващите 5 години. С интерес очакваме съобщението на комисията за проведените обществени допитвания по въпроса втората ми бележка. Както казахте и вие, понякога е много трудно да се направи разлика между нередности, не свързани с измами и такива, които се дължат на измами. Много е трудно да се направи тази разлика, поради което е трудно да се предприемат и подходящите действия за нас възниква въпросът как най-добре да бъдат защитени финансовите интереси на Съюза. Според мен, те могат да бъдат защитени най-добре, ако се гарантира и възможно най-добро освояване на финансовите средства. Аз лично се опасявам, че ако поставим акцента единствено върху измамите, при все, че те заслужават пълното ни внимание и изискват много строги мерки за противодействие и наказание, няма да отчетем нередностите, които не се дължат на измами. Те са също толкова сериозни. Благодаря ви, госпожо генерален секретар. Високо оценявам факта, че се отзовахте на поканата ни и отговаряте на въпросите ни. I... Благодаря ви. Споделям вашето становище, че едно от нещата, което всъщност е новополагащо за Европейския съюз е, че този съюз е машина за сближаване, но по време на кризата, за съжаление, този механизъм не сработи така както искахме. С цялото си уважение към комисията трябва да кажа, че ние сами по себе си не можем да направим голямата промяна. Ние отговаряме за координиране, за насочване, за поставяне на по-високо ниво на амбиция. А самото изпълни, изпълнение зависи от това до каква степен предложение, което сме направили ние, е прието и приведено в действие. В, дър... в държавите членки това а, ниво на изпълнение е различно, ритъмът, който се залага е различен. Да, има цели, които са заложени за Европа 2020, но държавите членки са заложили отделни цели. В някои държави членки целите са по-амбициозни, в други са по-реалистични. Във времето след кризата, надявам се, че вече се намираме в този период, Европейския съюз и комисията трябва да погледнат по друг начин към стратегията 2020, да се види дали а, са заложени правилните цели, дали а, това обществото, в което ние искаме да живеем в бъдещето, някои от целите, ако трябва да бъдат адаптирани, трябва да удвоим нашите усилия, за да а, се справим. Ние се опитваме чрез това управление на свързано с резултатите, да се използват европейските структурни фондове по друг начин, така че целите, част от целите да се финансират от тези фондове и държавите членки да могат да преследват отделните цели, свързани с научно-изследователската развойна дейност, с образованието и така нататък. Новата комисия ще извърши оценка, своя оценка на стратегията и важният въпрос, с който трябва да се занимаваме, е свързан с дългосрочния характер на тази стратегия, с дългосрочните мерки. Има и краткосрочни мерки, които трябва да се предприемат, те трябва да бъдат преследвани по-активно, но а, трябва да се видят какви са дългосрочните мерки. Има мерки, свързани с образованието, с научно-изследователска развойна дейност и по тези мерки много от бюджетите са а, съкратени. Но Европейския съюз трябва да се върне отново в а, своето първоначално положение, с други думи отново да се превърне в машина за сближаване. Част от отговорът е а, да се а, обединят или да се свържат отделните цели новата комисия след три седмици от встъпването си в длъжност предложи нов проект, свързан с възвръщането на доверието на инвеститорите в Европейския съюз. Това също е начин да се свържат инструментите с заложените цели. Пак повтарям, отговорността е споделена, ние можем а, да даваме идеи, можем да кажем как инструментите да бъдат свързани помежду си, но в крайна сметка а, и държавите членки трябва да дадат своя принос и да се види кои мерки са специфични за отделните държави и членки. Не смятам, а, че трябва да сме прекалено спокойни, когато говорим за измамите, дори те да намаляват. Има наредности, които не са свързани с измами. В много документи се посочва, а, че Прекалено голям е товар, свързан с контрола, но необходимо да се упражнява контрол върху изпълнението на програмите. Ако има наредности, които могат да бъдат коригирани, те трябва да бъдат коригирани. Но трябва да сме много строги по отношение на измамите. Това разбрах и от вашето изказване. Тук говорим за баланс. И за това. Да, разбира се, много грешки могат да бъдат допуснати добросъвестно. Трябва да бъдат опростени правилата, защото не трябва да са толкова сложни. Ние е, сме разочаровани от това, че предложихме в рамките на МФР да има опростявания, но законодателството в крайна сметка се оказа много по-сложно от това, което ние предложихме, така че ние продължаваме да търсим тези начини за опростяване на процедурите. Трябва да бъдат коригирани грешките и наредностите, които не са с цел измама, но трябва да се имат предвид и разходите за контрола и какво е въздействието на контрола. Тоест да има баланс, да не се губи от поглед истинската цел, която се преследва в рамките на програмите. Да, от тази гледна точка изцяло може да разчитате на подкрепата на нашата комисия и за нас тези неща са много важни, но не са така прости. Колегата Амърт има думата. Yes, if I, if I may, I'd just like to come back. Нека да се, да се спра на клиринг, клиринговата къща. Вие а, описвате случаи, а, свързани с Олаф. Олаф може би намира някаква структурна слабост и този случай се отнася към клиринговата къща, така че комисията да може да разреши и този а, проблем. Но, трябва да призная, че в такива а, случаи а, има определено ниво на поверителност. Това го казахте и вие. Трябва да има баланс между поверителност и прозрачност. Това е естеството на моя въпрос. Какво може да бъде направено, за да могат тези въпроси да бъдат осветлени по възможно най-добър начин, с други думи да са възможно най-прозрачни? Да не е така, че само определени хора да могат да ходят в тази стая, в която да се запознават с документацията. Е, информацията да ам, се предоставя по такъв начин на обществото, че то да разбира за какво става въпрос, без да се разкрива някаква поверителна информация. да се изчака първо да се види какви са заключенията на Олаф по съответния случай. Но това е едната страна на медала. А, говорим а, за поверителността, но не и за действията, които са предприяти или не са били предприяти, за да има и прозрачност. Um, well, is also the very important, uh... Има и един много важен принцип, свързан с презумцията за невиновност. Ако има случай, по който е постановил съвест съда, ние трябва да спазваме този принцип за презумпция за невиновност. Говорим тук и за защитата на данните, на личните данни, с а, защита на неприкосновеността на личния живот и така нататък. Има а, доклади по различни случаи, които включват информация вече в себе си Вътрешния орган, който се занимава с дисциплинарните случаи, също публикува в подходяща форма информация по отделните случаи. Има е, достатъчно информация, която вече е налична. Да, споделяме това искане за прозрачност, но смятам, че ще е трудно да продължим напред без е, да не залитнем в една или в друга посока от една страна да не нарушим правилата за защита на личните данни и да не нарушим принципа за презумцията за невиновност. Доста време понякога отнемат отделните случаи, защото когато започва едно съдебно производство, то може да отнеме много време, поне това е моят опит от познаването ми на, ня... на съдебните системи в държавите членки. Важно е да се зачита този принцип за презумцията за невиновност и да се зачитат разпоредбите, свързани с защитата на личните данни. Следващият е колегата Штас. Ehm, Благодаря, госпожо Дей, за предоставените писмени отговори чрез вашите сътрудници, вие получихте редица въпроси по темата Олаф и разбира се, всеки разбира, че комисията може да се намесва в хода на разследванията на Олаф. Това е ясно. От друга страна, комисията, както и парламент, както и надзорния комитет трябва да внимават нещата при Олаф да се извършват правилно и е, отчетността за работата също трябва да се извършва правилно. Ако сега, например, се е, прави отчет за редица случаи, по които са разкрити разследвания и е, каква работа извършва службата ОЛАФ, това трябва да се извършва съвсем правилно, съгласно изискванията. Все повече колеги в парламента, но и все повече членове на надзорния комитет е, се съмняват, имат подозрения е, как е, Олаф и в частност генералният директор на тази служба изготвят статистиките за дейността. Има ли някакъв специален доклад, в който да се посочва, че, например, генералният директор е дал възложил по-скоро задача на шеф на отдел на Олаф – да се отваря работата по някои случаи, след това да се е, приключва. Наистина, дали е, се действа фактически срещу измамата? Има доклади, съгласно които Олаф оставя някои случаи, е, не разследва по тях за определено време, след това възобновява разследването. Е, но а, продължителността на разследването в крайна сметка е по-кратка, отколкото а, са били първоначалните намерения. Това се прави преднамерено и освен това има доклади, а, че много често се сменят заглавията на случаи на Олаф и от а, заглавието на даден случай не може да се направи извод за какво става дума което означава по-малко прозрачност за онези, които извършват контрол и надзор. Тоест има неща, които не вървят добре. Мисля, че надзорния комитет трябва и ще изготви доклад в тази връзка. Знаете ли, че там са разпространени такива практики. Загрижена ли сте за това и знаете ли какви мерки вие можете да вземете? Като казвам вие, имам предвид комисията като цяло. какви мерки може да вземе комисията за да се направи нещо във връзка с генералния директор, т.е. да се преустановят тези практики. Т.е. това са статистики, които трябва да ни бъдат предоставени и трябва да бъдат прозрачни, прегледни и данните да са верни. Олаф. Трябва да се разбере много ясно какъв е статута на Олаф. Олаф е административна част от комисията, но е изцяло независим орган по отношение на разследванията, които води. Не можем а, да поставим под въпрос начинът по който те а, а, съставят своите статистики или а, започват или приключват даден а, случай трябва да се гарантира независимостта на ОЛАФ и ако има въпроси свързани с начинът по който ОЛАФ изпълнява своите функции, има други органи, други инстанции, които трябва да се занимават с това, но самата комисия не може да се намесва в работата в, в начина по който ОЛАФ е, е, изпълнява своите задачи. Не можем да го направим това. Те са административна част от комисията, що се отнася до статута за <clears throat> длъжностите лица и така нататък, но всичко останало не, не е наша работа. Ich bin, auch auf, ich bin die nächste auf der Rednerliste. Аз съм следващата в списъка с ораторите, поради което вземам думата сега. Аз е, разбирам много добре е, всичко, което беше изложено тук, обаче няма да помогне, защото не става дума да се намесвате в е, хода на разследванията и начина на тяхното провеждане. Е, става дума за това е, дали има намеса, е, във връзка с това как вашите хора, вашите институции умишлено биват погрешно информирани. Вижте, ако комисията не проведе разследване по силата на административното право, прасу наистина в скоро време няма вече да може да владее нещата. Ние получаваме информация, ще ви я прочета. As regards the duration of selection. Олаф заблуждава и мами заинтересованите страни, когато се получава информация на ниво Олаф, не се завежда незабавно преписка по случая, не се започва незабавно разследване. Понякога до започването на разследване минават месеци. Едва след регистрирането на случая започва да тече 60-дневният срок. Понякога разпоредбите се тълкуват така, че излиза, че все едно Олаф е спазил срока. Над 250 случая в миналото са били задържани без да бъдат регистрирани или да бъде започнато разследване. Значи, ако комисията трябва да избегне това земетресение, тя трябва да действа. Не може повече да продължат нещата така. Всъщност, залага се много повече от ефективността на борбата срещу измамите. И аз съм загрижена, че всички се представят за невинни. Надзорният комитет се опитва да направи нещо и месеци наред получава като отека е, някак... Това, че се държи на страни от статистическите дания, има право да ги получи. Така повече не може да се действа и планът сега е в надзорния комитет да има хора, които е, могат да се справят с това. Сега е, има много, които е, искат нов състав на този надзорен комитет. Е, сега дали е, ще е, има успех всичко това, не знам, но комисията, ако не направи нещо, то тогава ще го направим ние, поради което аз искам тези неща да бъдат е, обект на сериозно отношение. Ние ще подготвим въпроси в тази връзка и тъй като става дума като цяло за борба с измамите, ние не можем да приемем статистически данни, които ни се представят да не са верни. Просто ние не можем да очакваме това. Аз съм имала множество разговори също и в тази комисия с генералния директор и мога само да ви кажа, че комисията трябва да действа. Е, правилата за служителите е, им дават право на това, но защо не го правят, не зная. Благодаря ви предварително за отговора защото комисията не отговаря за оперативната дейност на ОЛАФ, така както отговаря за тази на генералните дирекции. Опитах се да обясня, че комисията играе административна роля. ОЛАФ е част от структурите й, но комисията не отговаря за изпълнението на функциите на ОЛАФ. Генералният директор на ОЛАФ редовно се отчита пред вас по този въпрос. Комисията обаче не разполага с прерогативи за намеса в рутинната дейност на ОЛАФ. Това е постановено в нормативната уредба. Ние нямаме право да се месим в разследванията, водени от ОЛАФ съжалявам. Това е закрепено в нормативната уредба. Ако има неща, които будят загриженост у това, то трябва да отнесете тези въпроси пряко към генералния директор на ОЛАФ или надзорния комитет. Колегата Щав попита дали вие знаете за всичко това, за тези случаи. I've heard what you said here today, but since... Чух какво казахте днес тук, но тъй като ние не разполагаме с прерогативи, не получаваме и съответната информация. Не ние би следвало да я получим. Тези проблеми трябва да бъдат решавани от Олаф, а не от комисията. Господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се върна още веднъж на стратегията Европа 2020 и постигане на нейните цели. По-голямата част от моя живот аз прекарах в държава, при която плановата економика беше върховен принцип на политическото и економическото действие и въпреки, че имаше чудесни планове и чудесни отчети за тяхното изпълнение, тази държава вече не съществува. Аз е, не тъгувам за нея, обаче е, Е, тогава се твърдеше, че социалната пазарна економика е победила плановата економика и това наистина е така. Ние имахме големи планове, 10 годишни планове с заложени цели. Въпросът е как да контролираме дали целите наистина се постигат. Мисля, че ние не можем да си позволим а, такъв провал, а, като през 2009 година, когато започнах работата си в парламента. А, става дума за стратегията от Лисабон, която беше погребана съвсем тихо, без дори да има и дискусия по нея. Ние просто не сме постигнали целите. Световната история по е друг ход и сори, сори. Имаме сега нова стратегия. Е, ние вече е, пет години работим по тази нова стратегия, движим се в нейните рамки и аз мисля, че наистина е време да си помислим къде се намираме и не трябва да допускаме грешката да прехвърляме отговорността, е, твърдейки, че това са цели на държавите членки, е, това пък са цели на Европейския съюз. Не, е, държавите членки и европейските институции заедно представляват Европейския съюз и когато се поставят цели, това е и наша задача. Имам предвид и комисията и парламента трябва да следят за изпълнението на тези цели. В противен случай е, нарушаваме доверието в нас. И новата комисия, както и парламента, е, сега 5 е, години или 4 години и половина ще работят до 2019 година и тогава ще се установи дали тази стратегия има успех или не. И аз мисля, че ние този път сме длъжни да доведем до успех този е, чудесен проект, наречен Европейски съюз. И тъй като светът е, не е, се развива само по наша воля и представа. Ако искаме да постигнем нашите цели, трябва да направим някои промени. Аз мисля, че трябва да популяризираме по-силно тези цели. Най-вече е, там, когато е, говорим с колеги от националния парламент или от регионалните парламенти, те имат собствени цели, но само малък брой експерти са запознати с елите на Европа 2020. Е, всъщност е, е, тази стратегия не представлява основа за формирането на местните политики. Така както ние си представяме, че Европейския съюз като общностен проект трябва заедно да действа за осъществяване на целите. Затова мога да кажа, че 2015 година и 2016 година са много важни при изпълнението на новите програми. Пак сме в за процес на забавене. Този период трябваше да започне началото на 2014 година. Времето напредва и ние трябва още от сега да се подготвим за реалистично поставяне на нашите цели и да тласнем напред Европейския съюз като цяло, а не а, да бъдем в застой и да кажем да, това беше чудесна идея. От наша страна, за съжаление, не можахме да изпълним, преминаваме към следващата. With... Благодаря ви. Наистина разбирам аргументите ви трябва да сме внимателни. Не бива да си поставяме прекалено много цели, които да не можем да постигнем. Но ако подберем подходящите цели, това би ни било полезно с оглед на измерването на постигането. Правилните цели са важни с оглед на публичността. По програмата Европа 2020, например, подборът на целта научно-изследователска и развойна дейност, придаде публичност на проблема с недостатъчните инвестиции в тази област от страна на държавите членки. Същото въжи и за проблема с преждевременното напускане на училище. След определянето на тази цел, немалко държави членки предприеха мерки за справяне с проблема с оглед на повишаването на информираността на публичността, на залагането на посоката, в която да тръгнем, поставянето на цели, според мен, постигна добър резултат. А що се отнася до Лисабонската стратегия, просто си бяхме поставили прекалено много цели, не бяхме определили приоритетите си. Но според мен е важно да се поставят цели, тъй като така се определя посоката, в която да поемем Разработват се и действия за постигането на целите. А това, че държавите членки отчасти не желаят някои от целите да са обвързващи, е свързано с опасения от тяхна страна, че може би няма да могат да ги постигнат. Затова се опитваме да обвържем целите с средствата за тяхното постигане. Средствата от бюджета на Европейския съюз са много важни за някои държави членки. Те могат наистина да имат катализиращ ефект. Но същевременно тези средства не са и в толкова голям размер. Те са 1% от бюджета на Европейския съюз. Ако обвържем програмата Европа до 2020 година с бюджета и с новата програма за стратегически инвестиции, то мисля, че ще можем да постигнем нещо на европейско равнище. Крайна сметка обаче държавите членки отговарят за по-голямата част от действията по реализиране на програмите. Това няма да се промени, но Европейският съюз може да направи немалко за това държавите членки да поемат в правилната посока, да получат от нас необходимата политическа и финансова подкрепа. Но това е дълъг процес, процес, който изисква постоянство. Съгласна съм с това, че на стратегията не бе придадена публичността, която ни се искаше да й придадем. Увеличихме броя на служителите в представителствата си в държавите членки, за да установим връзка с заинтересованите страни и с националните парламенти, да предизвикаме по-голям интерес от тяхна страна. От година на година установяваме, че нараства интересът към програмите. Все повече организации на гражданското общество проявяват желание да си взаимодействат с нас. Това не е възможно най-добрият резултат, но поне придаваме по-голяма публичност на работата си. Ja, vielen Dank. Благодаря ви, казва председателката. Съжалявам, отново съм в списъка на желаящите да се изкажат. Колегата Де Йонг преди малко говори за етичния кодекс за комисарите и Комисията по етични въпроси. През 2013 година имаше един случай в самата Комисия по етични въпроси случай от 2009 година. За какво става дума? За нарушение на етичния кодекс от страна на бивш комисар. Нарушение, което е било разкрито едва след години, след подаден анонимно сигнал бившият комисар е извършил нещо, за което не е имал разрешение. Какви са гаранциите за спазването на етичния кодекс, на всички тези чудесни разпоредби, в чието изработване отчасти участва и нашата комисия? Доколко може да ни се гарантира, че в бъдеще няма да има подобни случаи? Случая, за който говоря, бе възможно най-лошият сценарий. Нещо, което принципно не би трябвало да се случва. Госпожа Дей, по този конкретен случай мога да кажа, че той е доказателство за това, че етичният кодекс работи добре. Когато се сезира комисията, от нея се изискват последващи действия и съответното решение. Не мога да ви дам повече подробности по този случай. Но членовете на Комисията по етични въпроси добре осъзнават отговорностите си. Получаваме многобройни уведомления. Явно е, че членовете на етичната комисия добре осъзнават отговорностите си, добре осъзнават своите отговорности и новоизбраните комисари. Те напълно са наясно, че всички техни действия трябва да са в съзвучие с етичния кодекс. Бе гарантирано да бъдат информирани за това още от първия ден след встъпването си в длъжност. Бе направено всичко, което може да бъде направено. Комисията въведе добре функционираща система, система, която е много по-строга от системата въведена от Централното управление в немалко държави. Конкретният случай, който упоменахте, госпожо председател, бе обект на разглеждане в рамките именно на тази система. Това означава, че тя функционира добре. Kürzung Pension, was auch immer. Този случай има ли някакви последици по отношение на пенсиите или е имало допълнително разрешение, доколкото разбирам? Yes, you have understood it correctly. Да, правилно сте разбрала. Колеги Новаков, пите. Колегата Новаков. Uh, all we know uh, that the uh, Съжалявам, че съм скръп към вас, но само така мога да говоря в микрофона. Когато се освояват средства на Европейския съюз, има разходи. Разходи за екипи, за услуги, за техническо подпомагане. Това въжи и за работата на ОЛАФ. Има ли обобщени данни за процента от средствата, които действително достигат до крайните бенефициенти? Има ли данни за процента от средства, които са необходими за управлението на фондовете? С други думи, когато се инвестира едно евро, каква част от това евро достига действително до крайните бенефициенти и каква част от него се използва само за поддържането на системата? Answer. Не um, Мога да дам общ отговор, защото нещата са различни във всеки един от случаите. 100% от средствата се използват по предназначение, обаче има и техническа помощ, възоснова, която възлиза на 6%, но това е в съвсем общи щрихи. Аги zum Thema Track and Trace. Имам един въпрос по темата Track and Trace. 2013 година имаше конкурс на Генерална дирекция Санко. Става дума за тютюневи изделия, директивата за тютюневи изделия и за португалска фирма, която е ръководена от бивш испански комисар жена. Е, тук става дума за въпроса Track and Trace, как е, може една такава система да бъде изградена, за да се е, проследяват тютюневите изделия до пакета, а не до стека. Условията в условията на търга, съгласно стандартите на СТО, беше посочено, че лицето трябва да не е работило 5 години в тютюневата промишленост. Фирмата Eurogroup Consulting, Португалия, е възложила на подизпълнител Southern Borders and Fusion SPS. Е, фирмата е учредена от е, бивш менеджер на СИКПА. СИКПА е американска фирма, която се занимава с тези неща. И естествено е, през 2012 година е, е учредена и не попада под този 5 годишен кулинков период – забранителен период. Това е нещо, което ми поражда у мен много съмнения. Всъщност, тук зад колисите се води ужесточена лобистка борба, защото става дума за световни стандарти и то за всички продукти, козметични продукти, лекарства. Това са много чувствителни продукти, поради което Възлагането на подизпълнител, което не беше предвидено в тръжните условия, е, буди много съмнения у много хора. Запознахме се с случая. Мога ли да попитам какво е вашето мнение за е, тази тръжна процедура? Благодаря предварително за отговор. Uh, Госпожо председател, трябва да ви кажа, че вие ще много по-добре запознати, отколкото аз. Ако имате а, конкретен въпрос, мога да го отнеса към моите колеги и след това да се обърна към вас, но аз не се осмелявам да кажа, че знам повече от това, което е посочено в писмените отговори. Ако са ви необходими по-големи подробности, моля, уведомете ме и аз ще се запозная по-шателно с този въпрос. Пет въпроса съм. А, съставила и ще ви ги предоставя ich bin von аз не съм член на нито една лобистка група, но с голямо внимание и голяма загриженост следя какво се случва около тази тръжна процедура, включително и спекулации. И за това мисля, че разбирате моя голям интерес да се осигури прозрачност. Аз е, никъде не мога да отида без е, да има представители на тези предприятия, които следят всяка дума. Аз имам въпрос е, за механизма за сътрудничество с Румъния и България. Мисля, че и други се интересуват от тази комисия за тези въпроси, обаче виждам, че колегите от комисията потъват в мълчание. Става дума за е, четирима души, които отговарят за това. Съжалявам, че са твърде малко, защото когато става дума за ОЛАП и за тези е, толкова важни въпроси, само четири човека, това е малко очудващо. Аз искам в тази връзка да зная как ще продължат нещата. Аз съм внимателен читател. Всички ние сме внимателни е, читатели на докладите за напредъка на Румъния и България. Знаем, че в Румъния има много опити да се напусне този механизъм. Затова аз е, проявявам много критично отношение предвид е, напредъка, който още трябва да се постигне. Затова искам да чуя какво е вашето становище най-вече по това как можем да бъдем сигурни, че са защитени нашите пари, защото Румъния и България по отношение на управление на средствата ни създават голяма загриженост. Е, румънците е, имат много нарушения по аграрните фондове. В България нещата бяха по-добре, но е, все пак има още много какво да се желае и още нещо, е, доклада от 318 е, пакета на Юнкер, къде е, се предвижда отчетно за този пакет. Имам предвид за целия пакет. Много ви моля, позволете ни да, задавате този, да задаваме този въпрос, защото не е свързан, въпреки че не е свързан с освобождаването от отговорност 2013 къде от целия пакет ние ще можем да получаваме информация Що се отнася до мерките, е, къде можем да получим информация за целия пакет, а не само за тези 8 милиарда европейски средства. Thank you very much. On the... Благодаря ви. Относно механизма за сътрудничество и проверка, първо искам да ви информирам, че утре комисията трябва да приеме последните доклади и да се види какъв е отбелязания напредък в сравнение с предишните доклади. Целта на механизма е да не се фокусира върху общностните фондове. Олаф работи в тази насока. Основният фокус се поставя върху съдебните системи в двете страни, борбата а, срещу корупцията и злоупотребите с европейските фондове, разбира се, в този контекст. Механизмът се е превърнал в инструмент за оказване на съдействие на двете държави членки, членки. Създадено е необходимото законодателство и целта през последните години е да се помогне на съдебните системи да функционират по-добре, да се извършват обучения на членове на съдебните системи. Независимо от това, че има ясен напредък, ние сме на мнение, че в определени области все още трябва да се покаже, че новите системи са устойчиви и стабилни. Намерението не е механизма да бъде запазен за винаги, неговият характер е временен. По време на присъединяването се остана с усещането, че двете държави членки имат нужда от допълнителна подкрепа и този механизъм е създаден с цел да бъде прекратен в един определен момент във времето. Комисията обръща внимание на функционирането на правните системи във всичките държави членки. Изготвяме доклади, свързани с противодействие на корупцията. Имаме и определени показатели, които сме заложили. Когато целта на механизма сътрудничество и проверка бъде постигната, тогава механизмът ще бъде прекратен, но след това съдебните системи на двете държави ще бъдат проверявани по начина по който се проверяват правните системи на всички останали държави членки. Относно пакета за инвестициите, това, което мога да кажа в момента, тъй като предложението е представено, но не е одобрено, идеята е ЕИБ да е органът, който да отговаря за подбора на проектите и да следи за тяхното изпълнение, или по-скоро да гарантира тяхното изпълнение. Ако предложението бъде одобрено, ще има комитет, който да се занимава с инвестициите, ще бъдат заложени определени а, критерии за подбор на проектите като цяло, а не за индивидуални, индивидуални проекти. Е, е и Б е, ще трябва по надлежния начин да дава отчет за направените разходи. Трябва да се съди за това, политическа гледна точка, че проектите, свързани с инвестиции, отговарят на интересите на Европейския съюз. Ще видим по какъв начин можем да предоставяме информация съгласно член 318 в бъдеще за изпълнението на самата програма. В момента говорим за един тръстов фонд, който ще бъде прикрепен към ЕИБ, така че парламентът ще е този, който ще следи за това дали фондовете се разходват по надлежния начин. You, Благодаря, господин госпожо председател. Благодаря, госпожо генерален секретар, че тук сред нас. Извинявайте, че закъснях, но току-що пристигнах от летището. Имам а, един въпрос, но преди това нека да използвам възможността да изразя моето очудване за това, кой отговаря в крайна сметка е, за ам, провеждането на разследванията на ОЛАФ и за оперативната дейност на ОЛАФ. Ако комисията не е това, и кой, кой тогава? Задаваме този въпрос и не получаваме отговор. Всички се притесняват за Олаф и за тяхната независимост, но смятам, че Олаф е достатъчно независим орган. Но това е само коментар от моя страна. Въпросът ми е свързан обаче и с този коментар, който направих. Искам да уточните вашия въпрос по писмен отговор номер 3. Значението на а, въпросът е да се уточни ам, следното. Информацията, която се предоставя на вас, може да пос... понякога може да послуши на Олаф за провеждане на разследване. От отговорът, който получавам от вас, не ми става ясно дали информацията се филтрира, така както запитахме ние, и бихте ли пояснила какво означава това, че цялата информация, която се изисква, се предоставя от генералния директор на ОЛАВ? От кого се изисква? От този, който иска информацията, или от вас, или от ОЛАВ? И в последния случай, ако се изисква от Олаф, как да знаят какво да изискват от вас, ако не знаят за какво става въпрос по отношение на цялостната информация? Thank you for the question. Благодаря ви. As required, или както се изисква, това се отнася до а, общия регламент и а, ролята на комисията е, всяка информация, която стига до генералния секретар и е свързана с защитата на европейския бюджет, я е, препращаме към ОЛАВ. Това е информацията, която им предоставяме. Ние е, сме показали достатъчно ясно до сега, че цялата информация, която е важна в това отношение, се изпраща на ОЛАФ, за да започнат разследване или за да ам, послужи тази информация като допълнение към вече водещо се разследване. Ам, ние изпълняваме нашите задължения и разбира се предоставяме информацията на ОЛАФ. Има и меморандум за разбирателство с ОЛАФ в тази връзка. Благодаря ви. Колега Шолтис, пита. Колегата Шолтис. <clears throat> Госпожо председател, благодаря ви. Ако ми позволите, аз също ще направя няколко коментара, свързани с Олаф. Много често обсъждаме Олаф в нашата комисия, е, както в положителен, така и в отрицателен смисъл като имаме предвид, че постоянно се подчертава независимостта на Олаф. Не смятате ли, че понякога тази независимост излиза извън рамките на човешките права? Какво имам предвид? Смятате ли, че хората, които се разследват а, от Олаф, могат да разчитат на това, че техните човешки права ще бъдат зачитани, дали имат право на правна защита, за да не се стигне до дискредитиране на разследваните лица. Има ли такива инструменти, които да осигуряват адекватна защита на разследващите лица? Вторият ми въпрос. Председателят също спомена нещо в тази насока. Този а, план, свързан с инвестиции или така нареченият план Юнкер, вие казахте, че ЕИБ трябва а, да извършва подбор на проектите, които ще бъдат финансирани. Това е, е доста сериозна задача. Какви ще са критериите, съгласно които ще се подбират тези проекти, каква ще е ролята на държавите членки в тази връзка, какъв, каква ще е цялостната картина проектите, да речем, изпълняват определени условия или критерии, свързани с целите 2020. Разбира се, в това число се имат предвид критериите за, за устойчивост и критериите, към които се придържи комисията. То, виждате, че задачата е доста сложна, с която трябва да се справи ЕИБ и дали ЕИБ е в състояние с собствените си експерти да извършва такава процедура на подбор на проектите. Има ли ориентировачни изчисления, свързани с разходите за подбор на проектите? Кой ще управлява тези проекти? какви ще са разходите по време на цел инвестиционен цикъл. Благодаря ви. По първия ви въпрос ще кажа следното. Комисията е изготвила предложение за създаването на Европейска прокуратура и в част от това предложение е включен и въпросът за правото на правна защита. Не всички държави членки ще искат да бъдат част от това, а, определени случаи да бъдат а, а, разглеждани от Европейската прокуратура и разследвани от Европейската прокуратура. И ОВ ще продължи да отговаря за случаите, които няма да са в правомощията на Европейската прокуратура. Та в тази връзка правото на правна защита в рамките на Европейската прокуратура ще бъде взето предвид и приола, в смисъл, че тези принципи ще бъдат подсилени. Комисията още от началото каза, че не предвиждаме секторно или географско а, а, разпределение. Не става въпрос за раз, разпределение на бюджета, става въпрос за отпускането на м, кредити. Проектите трябва да са достатъчно а, достоверни, достатъчно цялостни, за да получат финансиране. Предложението на комисията предвижда инвестиционен комитет, в който ще участва и, Европейската комисия, но ако държавите членки искат да допринасят финансово към фонда, те а, могат да участват и в, разбира се, в комитета. Подбора на, проекта, на проектите няма да се осъществява от експерти на комисията. Ние нямаме опит с инвестиционно банкиране. Разходите за подбора на проектите е, ще бъдат изчислени в е, самите такси, които ще бъдат е, включени в споразумението за предоставянето на финансирането. Благодаря ви. E Имаме проблем с Европейската инвестиционна банка и докладите, отчетите от там. Може би в хода на времето ще получим повече информация. Няма други изказващи се. С това приключваме разискването. Благодаря ви най-сърдечно и искам да се спра на още един проблем. Вие казахте, че цялата проблематика свързана с Олаф и с е, вероятно е, подправени статистически данни, ще трябва да ги дискутирате с генералния директор. Нашия проблем е, че ако това лице ни даде повод да вярваме, че оттам не можем да очакваме надежна информация, при този обмен нищо няма да се получи. Затова е, ние обсъдихме тези неща с вас, защото това е тема за комисията и това е тема за правната уредба на служителите на комисията. Така че комисията трябва да проучи и да разясни обясни тези неща. Ако не направите това, вие ще го направим ние, обещавам ви, обаче това говори много лошо за комисията, защото никой, нито един е, служител, също и генералният директор на ОЛАФ е, не е извън е, действието на служебните правила. Затова повтарям още веднъж всичко това. Ние през пролета ще проведем едно изслушване за механизма за сътрудничество е, с Румъния и България, Verification и Cooperation Mechanismus. Ще видим какви са резултатите 7 години след присъединяване на двете страни към Европейския съюз и би било добре, ако получим подкрепа от ваша страна. За това благодаря ви най-сърдечно за времето, което отделихте, за отговорите на въпросите. Останалата част ще изпратим. Желая ви успех и приятен ден. И е, със сигурност ще трябва да се върнем още веднъж на някои въпроси. Продължаваме сега е, с дневния ред по темата Сърбия, специален доклад на Европейската сметна палата. пред присъединителната помощ на Европейския съюз в Сърбия. Докладът ще бъде представен от е, господин Сабъл Шфазакъш, е, компетентен член на Сметната палата. Нашия докладчик е, е Тамаш Дойч. Също така приветствам и господин Дейвид Макалистър, който е докладчик от АФЕД по тази тема. Господин Фажакъш, давам ви думата.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 Благодаря. Уважаема госпожо председател, благодаря, че ми давате думата. Искам да благодаря първо на вас лично и на вашия секретариат, че успяхте да включите в дневния си ред е, нашия доклад за Сърбия и тъй като изказвам благодарности, искам да използвам случая да благодаря и на вашия докладчик Тамаш Дойч, за това, че с толкова много старание той изпълни тази задача и ни представи толкова хубав документ. Нашето сътрудничество вече бе, има история. Ние бяхме докладващи членове за специалния доклад за Харватия, така че сега ще проследим в тази традиция. Преди да ви дам едно кратко обобщение, позволете ми да направя един исторически преглед. Това не за ваша информация, а за информация емоция на многото нови колеги, които вероятно не познават тази част от историята. Спомнете си много добре, че Сметната палата през лятото на 2006 година изготви специален доклад за а, предприсъединителната помощ за България и Румъния. За това говорихте и вие. В а, комисията Конт. И в този доклад бяха включени много важни констатации, голяма част от тях критични. Тогава с ваша помощ като координатор от групата на НП свикахме специално заседание, за да можем да обсъдим доклада в тази рамка. На това заседание поканихме тогавашния комисар по разширяването господин Оли Рен – и когато той беше конфронтиран с обобщенията и с обобщенията, той каза, съжалявам, много е късно, политическото решение вече е взето. И така че палатата със своите критични констатации и изводи всъщност имаше право и това се доказа в практиката. Една година след присъединяване на тези две страни тази комисия се чувстваше задължена да извърши или по-скоро да въведе нещо като механизъм за проверка и сътрудничество с тези страни, за да могат е, тези проблеми, свързани с управлението, представени в този доклад, е, да могат да бъдат устранени. И е, за да се преодолеят тези грешки в времевото планиране, е, Сметната палата се задължи да представи за Харватия такъв доклад, направихме му преди две години и сега полагаме много големи усилия по отношение на Сърбия на време да представим доклада. В е, разговора с Сметната палата миналата седмица вие съвсем основателно поставихте въпроса колко време ни е необходимо да изготвим специален доклад. Аз искам да посоча в тази връзка, че е, от особено значение е и датата, на която ще се представи този доклад, защото всъщност с нашия доклад е, ние е, вли... помагаме на политическите органи, съвета, комисията и парламента да вземат правилните решения. Те трябва е, в процеса на вземане на решения да имат предвид нашите констатации и изводи. И смятаме, че е много важно е, нашите препоръки от изпълнителният орган да бъдат спазвани от всъщност от изпълнителният орган комисията, защото всъщност трябва тези страни, които са обект на наблюдение, да вървят по най-добрия път. За това аз ви благодаря, че давате възможност да представим сега специалния доклад за Сърбия. Сърбия е една от най-важните страни на Балканите, не само в исторически аспект, не само по територия и по брой на население, също и поради това, че от 2007 година Сърбия получава около 170 милиона евро като предприсъединителна помощ, което означава, че за миналите 7 години над 1 милиард евро са предоставени на Сърбия. Е, това са средства от ИПП е, и е, които са включени в сферата на управлението. Това е една от най-важните сфери, в които с нашата предприсъединителна помощ ние си поставяме за задача Сърбия да изгради необходимия административен капацитет и когато в даден момент се присъедини към Европейския съюз, да бъде в състояние да управлява европейските средства. Ние подкрепяме тази помощ от ИПП с редица мерки за нефинансова помощ в подкрепа на Сърбия. По време на нашия одит ние бяхме изправени пред нови задачи. Естествено, първо си поставяме въпроса дали комисията ефективно управлявала ИПП проектите и дали комисията е управлявала ефективно и на финансовата помощ. Обаче ние не искахме, както до сега, Винаги да вземаме отношение само по това дали правилно са подбрани и изпълнени проектите ние искахме да се концентрираме и върху устойчивостта на тези проекти и особено важно в тази страна беше е, бяха тези хоризонтални теми, Кроскатинг ишу или хоризонтални теми и те са свързани с корупцията. Всички знаем, че в тези страни е, корупцията е от особено голямо значение, поради което положихме усилия при всички проекти, било свързани с управлението или не, да обърнем внимание на това тези хоризонтални теми винаги да бъдат поставени от комисията на преден план и по този начин да е, се даде възможност е, Сърбия Сърбия и в това отношение да се приближи към европейските норми. Накратко, одитът показа, че комисията като цяло ефективно управлява предприсъединителната помощ на Сърбия, заедно с други форми на подкрепа, допринася ефективно страната да провежда социални и економически реформи и да подобри своето публично управление на базата на опита е, с други страни, в които се прилага ИПП, е, финансовата и нефинансовата помощ за Сърбия все повече поставя акцента върху управлението, накратко казано на английски е, Lessons Learned from the Commission, поради което се радваме, че е, можем да ви представим положителен доклад Lessons Learned by the Commission, въпреки, че все още е, пред нас стоят важни задачи. Тези задачи са включени в нашите изводи и е, препоръки и аз с е, радост мога да отбележа, че комисията в своите отговори е взела предвид всички наши констатации и препоръки и в момента ги е, осъществява на практика. Така че аз се радвам е, днес да бъда сред вас, да отговарям на вашите въпроси. Надявам се, че е, с този доклад ние ще помогнем за е, вземането на политически решения от парламента, комисията и в крайна сметка от е, съвета. Благодаря. Благодаря за представянето на доклада. Тамаш Дач, първо докладчика. Е, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Всички теми, включени в дневния ред на нашата комисия, са еднакво важни. Но в качеството си на докладчик за този конкретен специален доклад на Европейската сметна палата, трябва да кажа, че е изключително важно предприсъединителните фондове да са обект на контрол. Това въжи с особена сила за предприсъединителната помощ за Сърбия. Затова се радвам, че днес имаме възможност да обсъдим тази тема. Специалният доклад на Европейската сметна палата е изключително добър. Както комисията, така и нашата парламентарна комисия до голяма степен повишиха качеството на своята работа, ползвайки се от констатациите в доклада. Благодаря на господин Фазакаш за извършената по него работа. Нека първо изтъкна, че към момента не знаем кога точно Сърбия ще се присъедини към Европейския съюз. Ако следваме разпространеното сред политиците виждане, то Сърбия най-вероятно ще се присъедини през 2020 година или малко след това. През изминалите 10 години разширяването на Европейския съюз, решенията за приемането на нови държави членки, бяха политически. Вероятно ще бъдат политически и в бъдеще. За да бъдат вземани политически решения, те трябва да бъдат предшествани от политическа позиция. Ако Висши служители на комисията обаче заявяват, че до 2019 година Европейският съюз няма да се разширява. Аз се питам доколко тези висши служители на комисията имат право да излизат официално с подобни изявления. Не би следвало служителите на комисията да дават израз на личните си политически виждания, все едно това е становището на цялата комисия. През идните години Сърбия ще трябва да работи за справянето с много значими проблеми, До присъединяването си към Европейския съюз страната трябва да разполага с необходимия административен капацитет за пълноправно членство. Комисията посочва, че що се отнася до освояването на европейски средства и предоставянето на нефинансова помощ, това са важни въпроси, но още по-важно е да бъде укрепен капацитетът на Сърбия за управление. Още по-важно е да се разшири и участието на гражданското общество в рамките на подготовката за членство. Сърбия трябва да има възможност да насърчава доброто управление, да установява системи, целящи установяването на добро управление, както и да се бори срещу корупцията. Към момента комисията не се намира в положението, в което се намираше малко след 2000-та година. Тогава 10 държави членки бяха подпомагани по пътя им към членство в Европейския съюз. Сега комисията би трябвало по-фокусирано да подпомага Сърбия с оглед присъединяването и към Европейския съюз. Като цяло, според мен, предприятите от комисията действия са приемливи, но както се посочва и в доклада на Сметната палата, може да бъдат изказани някои резерви. Има повод за опасения. Сърбия има още какво да направи в областта на съдебната власт, вътрешната политика и управлението на публични средства. Трябва да бъдат приключени реформите в тези области, както посочва и Сметната палата. В Сърбия в момента действат около 70 национални плана за действие и стратегии в рамките на подготовката за членство в Европейския съюз но тези национални стратегии и планове за действие не са уеднаквени, не са достатъчно добре координирани, не всички са с едно и също качество. Все още има области, в които не действат никакви стратегии, въпреки че става дума за важни области. Има и въпроси, които са изключително чувствителни от политическа гледна точка, като географската децентрализация, на публичната администрация и създаването на регионални административни структури, които да подпомогнат страната по пътя към членство в Съюза. Програмният период 2007-2013 година показа, че има подобрения при методите за подбор на проекти. Комисията и компетентните органи в Сърбия предприеха значими усилия, които доведоха и до осезаеми резултати. В доклада си изтъквам, че през идните години, между 2014 и 2019, трябва да подпомогнем Сърбия в борбата срещу корупцията. Трябва да наблегнем върху важността на приемането на нова нормативна уредба за защитата на подаващите сигнали за нередности и в областта на борбата срещу корупцията. Защитата на подаващите сигнали за нередности трябва да е сред законодателните приоритети на страната. Трябва да заявим това спрямо сръбския законодател. Като цяло комисията успешно управлява процеса по предприсъединителни действия в Сърбия. Ще трябва да отчетем заключенията от доклада на комисията. Настоящата система трябва да бъде управлявана чрез правилните действия. Благодаря на Европейската сметна палата за доклада. Надявам се, че комисията ще предприеме последващи действия по него. Благодаря. Продължаваме с колегите. Колегата Дейвид Макалистър от АФЕТ. Госпожо председател, госпожи и господа, уважаеми колеги, благодаря на Комисията по бюджетен контрол за отправената към мен покана. Качеството си на член на Комисията по външни работи, аз съм постоянен докладчик за Сърбия. Запознах се с доклада и с работния документ и установих редица прилики между тези текстове и моята проекторезолюция за доклада за напредъка на Сърбия която представих на заседание на Комисията по външни работи миналата седмица. След точно 36 минути изтича крайният срок за внасене на изменения по тази моя проекторезолюция. Любопитен съм да видя какви изменения ще бъдат внесени. Прочетох доклада с голям интерес. Според мен този специален доклад на Сметната палата е важен с оглед на гарантирането на отчитането на общоевропейските политики по места. Окоръжаващо е според мен, че според Сметната палата реализираните в Сърбия проекти като цяло се управляват ефективно от комисията. Но, като човек, който не работи често по детайли, свързани с управлението на предприсъединителната помощ, установих и някои нередности. Те се посочват в доклада на Сметната палата. Една трета от проектите не постигат достатъчно добри резултати в дългосрочен план. Установени са и недостатъци при управлението на проекти в областта на управлението. Проектите в областта на управлението са насочени към създаването на административния капацитет, необходим за спазването от страна на Сърбия на предприсъединителните ангажименти. Проекто резолюцията си за Сърбия посочвам колко е важна борбата срещу корупцията. Както се посочва и в доклада на Европейската сметна палата, за целите на борбата срещу корупцията ще трябва в по-голяма степен да се постави акцента върху доброто управление в рамките на предприсъединителната помощ. Комисията по външни работи на ниво работна група външни инструменти за финансиране ще следи отблизо действията на комисията. Ще следим отблизо доколко действията на комисията отразяват препоръките на Европейската сметна палата.